Good morning, everyone. Добро утро на всички. Благодаря ви, че заемате местата си. Моля, подгответе картите си за гласуване. Нека започнем с гласуването. Нека, за да не закъсняваме. Защото след това в 11 часа очакваме комисаря да не успеем да гласуваме до тогава всичко. Всеки ли има своите карти за гласуване? Виждам много движение. Виждам, че се подготвяте. Нека проверим дали машините работят. Дали системата е работеща. Thank you. So, First of all, uh, if you looked at the agenda... И така, ако сте съгласни с дневния ред и нямате коментари, добре, тогава дневният ред е прият. Трябва да ви кажа някои неща. Ще имаме извънредно заседание в Страсбург в понеделник 13 марта от 7 вечерта. Е, час и половина ще има обмен на мнение с комисар Ариас Каньете в контекста на структурирания диалог. Второто ми съобщение е промяна в секретарията. Госпожа Посто, администратор, се присъедини към екипа на секретарията от 1 марта. От името на комисията искам да я приветствам. Добре дошли. Здравейте и добре дошли. Имаме превод на 21 езика и, както винаги, това заседание се предава по интернет. Изпратили сме ви е, препоръките на координаторите. Ако нямате възражение, те ще въжат за приятели. Освен това, ако нямате възражение срещу протоколите от заседанията на 8 декември и 23 и 24 януари 2017, те също ще въжат за прияти. Така, това е от страна на секретарията. Първият доклад, който ще гласуваме, това е докладът Тенесеско. Започваме с е, изменение 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Но нека проверим електронно. Нека проверим, моля. Да vote за open. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е. 58 изменение. За. Против въздържали се, про, а, отхвърлено. 59-то. Извинявайте, не ви разбрах, казва. Да проверим 58 добре. Нека го проверим. Про, проверка на 58. Now close the vote. Край на гласуването. <laughs> Someone voted, but it's uh, rejected. Ясно отхвърлено е. 59-то. е за? Против. Въздържали се. Отхвърлено. 60 На две части. Първата част за. Против. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Нека проверим, моля. The vote is open. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Добре, изменение 9 за. Против. Въздържали се. Прието. 61. Пада. 62 за. Против. Въздържали се. Прието е. 63 за, против, въздържали се, прието е. 64 за, против, въздържали се, прието е. 10 за, против, въздържали се, прието е. 65 за, против, въздържали се, отхвърлено. 68 за, против, въздържали се, Отхвърлено. 11 пада. Не. Не, не, гласуваме го за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 66 За. Против. Въздържали се. Не, не втикате ръце. Нека проверим, моля. The vote is <laughs> That's why you didn't raise your hands. But now you have to vote. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 17, 70 за, против, въздържали се отхвърлено. 12 за, против, въздържали се, прието. 71 за, против, въздържали се, отхвърлено. 72 за, против, въздържали се, прието е. Изменение. 14 за, против, отхвърлено. 75 за, против, въздържали се, прието. 76 за, против, въздържали се, отхвърлено. 77 за, против, въздържали се, отхвърлено. 15 за, против, въздържали се, прието. 78 за, против, въздържали се, прието. 79 за, Искате да проверим 78. Добре, проверки на 78. The vote is open. But I have to tell you that you are actually not... Искам да ви кажа, че не вдигате ръце и аз не мога да се ориентирам. Отхвърлено е. Добре, 79 за, против, въздържали се, прието, 80 за, против, въздържали се. Нека проверим. It's open. It's closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 17 за. Против. Въздържали се. Прието. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 82 за. Против. Въздържали се. Прието е. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 18 за против, въздържали се, прието е. 85 за, против, въздържали се, отхвърлено. 86 за, против, въздържали се, отхвърлено. 87 за, против, въздържали се, прието. 88 за, против, въздържали се, отхвърлено. 89 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка, моля. The vote is open. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 90 за, против, въздържали се, отхвърлено. 91 за, против, въздържали се, отхвърлено. 92 за, против, въздържали се, отхвърлено. 93 за, против, въздържали се, отхвърлено. 19 за, против, въздържали се, прието. 20 за, против, въздържали се, прието. 21 за, против, въздържали се, прието. 22 за, против, въздържали се, прието. 95 за, против, въздържали се, прието. 23 за, против, въздържали се, прието. 96 за, против, въздържали се, отхвърлено. 24 за, против, въздържали се, прието. 97 за, против, въздържали се, прието. 99 за, против, въздържали се. Не видях социалистите, така че проверка. The vote is open and the vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 100 за. За. За. 100. Против. Въздържали се. Прието е. 100 101 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 25 за. Против въздържали се, прието. 102. Не, то пада. 104 за, против, въздържали се, прието. 105 за, против, въздържали се, прието. 107 за, против, въздържали се, отхвърлено. 26 за, против, въздържали се, прието. 108 и 109 за, против, въздържали се. Проверка. The vote is open and the vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 110. За. Против. Въздържали се. Прието. 111 за, против, въздържали се, отхвърлено. 112 за, против, въздържали се, отхвърлено. 113 за, против, въздържали се, отхвърлено. 114 за, против, въздържали се, отхвърлено. 27 за, против, въздържали се, прието. 115 за, против, въздържали се, отхвърлено. 116 за, против, въздържали се, прието. 117 за, против, въздържали се, отхвърлено. 118 за, против, въздържали се, прието. Нека проверим проверка на 118. The vote is uh, open and the vote is uh, closed. Adopted. Прието е. 108 пада. 119 за. Против. Отхвърлено. 120 <clears throat> за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 121 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 29 за. Против. Въздържали се прието. 122 за, против, а то пада, извинявайте, пада. 124 за, против, въздържали се, отхвърлено. 125 за, против, въздържали се, прието е. 126 за, против, отхвърлено. 127 за, против, въздържали се, отхвърлено. 128 за, против, въздържали се, отхвърлено. 129 за, против, въздържали се, отхвърлено. 130 за, против, въздържали се, отхвърлено. 131 за, против, въздържали се, отхвърлено. 30 за, против, въздържали се, прието. 31 за, против, въздържали се, прието. 32 за, против, въздържали се, прието. 33 за, против, въздържали се, прието. Първо за, против, въздържали се, прието. 34 за, против, въздържали се, отхвърлено. 35 за, против, въздържали се, отхвърлено. 36 за, против, въздържали се, отхвърлено. 2 за, против, въздържали се, прието. 38 за, против, въздържали се, прието. Трето за, против, въздържали се, прието. 40, не, то пада. 41 за, против, въздържали се, прието. Четвърто за, против, въздържали се, прието. 43. За. Против. Въздържали се. Прието. 44. За. Против. Прието. 45. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 46. За. Против. Въздържали се. Прието. 47. За. Против. Въздържали се. Прието. 48. За против, въздържали се, прието. Пето, 50 и 4, Пето и 50 заедно за, против, въздържали се, прието. 49 за, против, въздържали се, прието. 6 и 51 за, против, въздържали се, прието. 7 за, против, въздържали се, прието. 53 за, против, въздържали се, прието. Е отхвърлено, извинявайте. Осмо. Гласуваме осмо. За, против, въздържали се, прието е. 54 за, против, въздържали се, прието. 55 за, против, въздържали се, прието. 56 за, против, въздържали се, отхвърлено. И крайното гласуване. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Следващото гласуване Доклада Гамбус. Започваме с първо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втори компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 97.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 против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 16. Не, 16. 16. Кой е за? Против? Кой е за? Благодаря. Против? въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за. Да проверим 19? Добре, нека го проверим. Моля, гласувайте по 19. I said rejected, uh, It's adopted. It's the opposite, yeah. Да, обратното е. Не, да. Може да ме поправяте, ако забележите. Съвсем ясно е, че се прие. Просто се обърках с думите. Мислех за прието, казах отхвърлям. 20. Не, 18. Нека да проверим 18. Моля, позволете ми. По 18 гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Къде е 48? 28. But we long, we are long gone from 20. Ние много отдавна минахме през 28. There are some groups where... Има групи, които не следват никаква линия. Затова може да ви се струва, че тълкованието ми е различно, но се променят гласовете. Докъде стигнахме? 113. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32. За. Против. Въздържали се. Проверка. 32. Проверка. The vote is open and the vote is... Прекратете гласуването. Хвърля се. 33. За. Против въздържали се, проверка. You are making my life hard. Осложнявате ми живота от Алде. Vote is closed. Край на гласуването. It is adopted. Приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Проверка. The vote is open. The vote... Моля гласувайте.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 Край на гласуването. Приема се. Точно обратното. Нещо се е забавило с ръцете ли, не знам, не, необяснимо е. За мен беше ми съвсем ясно. И така, 70-то изменение, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 71. За. Против? Въздържали се? Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се, 86 за, против, въздържали се, отхвърля се, 87 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се, 91 за, против, въздържали се, отхвърля се и накрая крайното гласуване, моля гласувайте. Моля гласувайте. Another one? No? Okay. Добре. Така приключваме. And it is adopted. Приема се. Congratulations. Поздравления. Next. Yes. Next vote is... Следващото гласуване доклада конечна за палмовото масло. Моля, вдигайте ръце. Дълго е това гласуване. И така. Първото гласуване започваме с 9. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. Втора част. Не, трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри. 2. Не. Отпада. На къде да отида? Кой? 68 агри. Първа част. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 7. За против, въздържали се, приема се. Изменение 75. За. Против, въздържали се, приема се. Инта 2, част 1. За. Против, въздържали се, приема се. Инте 5. За. Против, въздържали се, приема се. 9-10. За. Против, въздържали се, приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 84. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. Не. Какво имаме? Да. Не съм разбрала. Агри 32 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Агри 55 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9, 11, част 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 140 за,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 против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, Приема се. 201. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 60. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 108. За. Против. Въздържали се. Приема се. 99. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 3. За против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 129 втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. 128 втора част проверка. Вълти за опън. Моля, гласувайте. И край на гласуването. Да, ah, adopted. Приема се. Извинявам се. Агри 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9.23. Втора част. Пада. 9.25. 9.25. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9.2 за, против, въздържали се, приема се, 9-3 за, против, въздържали се, приема се, Агри 67 за, против, въздържали се, приема се, Агри 69 за, против, въздържали се, отхвърля се, 209 за, против, въздържали се, отхвърля се, Агри 12 за, против, въздържали се, приема се, компромис 14 за, против, въздържали се, се, Приема се. 219 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се. Приема се. 227 за, против, въздържали се. Приема се. 245 не, пада. 126 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 9.24 за, против, въздържали се, приема се. 9.26 за, против, въздържали се, приема се. 28 in favor. 9.28 against. Против. Въздържали се, приема се, но нека да проверим. 28. The vote is open and the vote is closed. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. And it is adopted. Приема се. 9-4 за, против, въздържали се, отхвърли. Не, приема се. 9-5 първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Агри 18 за, против, въздържали се, приема се. Агри 21 за, против, въздържали се, приема се. 9.19 за, против, въздържали се, приема се. 9.20 за, против, въздържали се, приема се. Агри 24 за, против, въздържали се, приема се. Uh, 99. 99 за, против, въздържали се, приема се. 9.27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Агри 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 70 за, против, въздържали се, приема се. 914 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, всъщност отпада, извинявам се. Агре 15 за, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, приема се. Агри 34 за, против, въздържали се, приема се. Агри 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 9-5 за, против, въздържали се, приема се. Трета част. Изменение 114. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 62. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 260. Е. За против, въздържали се, приема се. Кой иска проверка? Моля, включете се микрофона, не разбрах. Агри 62, електронна проверка, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 260. 263. Кой е за? Против. Отхвърля се. 265 за. Против. Въздържали се. Приема се. Едно за. Против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 Край на гласуването. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 всъщност 33 за, против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 33. Гласуваме 33-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека да проверим проверка по изменение 35. Край на гласуването. Приема се. Компромис 22. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се.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 Въздържали се, приема се. Струваме се, че се приема, тъй като ни бяха вдигнати ръце против. 55-то изменение. Нека да проверим. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 51. Отпада. 54-то.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 69. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 70. За. Против. Въздържали се. Приема се. 71. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72. За. Против. Въздържали се. Приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се 70, 74, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Становище Инта. Всъщност не го гласуваме. Това е добра новина. И така, окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Очаквам всички да приключат с гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви много. С това приключихме гласуването. Поздравления за всички. Uh, След 5 минути ще продължим със среща с комисаря Вела. Така че не си тръгвайте, моля.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 So, dear colleagues, I invite you to take a seat. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Приветствам с е, добре дошъл комисаря Вела. Благодаря ви, че сте тук. Колеги, комисарят любезно прия нашата покана. Това е в рамките на структурирания ни диалог който се провежда ежегодно. Колеги, моля ви. Благодаря. Добре дошъл, господин комисар. Очакваме да ни запознаете с работната програма за 2017 година, за вашите приоритети след 2017 година, Убеден съм, че колегите, които са тук, проявяват огромен интерес по темите, които са в дневния ни ред или които предстоят в близко бъдеще. Ще спра до тук. Добре дошъл и ви давам думата. Благодаря. Благодаря. Благодаря, Едина, уважаеми дами и господа. Тези обмени на мнения са наистина много важни в моя календар и за мен. Аз съм бил 38 години депутат в Малтийския парламент и според мен това е много важен, важен момент за нашата отчетност. Тези обмени на мнения, този структурен диалог е възможност да ви дам информация за това какво може да очаквате в бъдещите месеци. Ние сме стигнали средата на мандата на тази комисия. Аз две години и половина вече работя в това си качество. Е, време е през което ние съчетаваме зеленото и синьото, т.е. земята, селското стопанство и моретата, е, морското дело. Мисля, че това, тази комбинация е нещо много добро, защото ние обединяваме усилията си Обединяваме е, кръговата економика с, с е, обработването на отпадъците от пластмаса и политиката също така за биологическото разнообразие. Преди няколко дена председателят Юнкер представи родилния сертификат за бъдещето на Европа. Един документ, който ще се развива с е, времето. Това е дебат, който излезе с много ясно послание. Нека работим и нека работим добре. Нашите политики в областта на екологията се развиват добре. Ние сме водещи на глобалната сцена. Ние имаме едно много високо ниво на защита за нашите граждани и имаме много добро качество на околната среда. Нека обаче да знаем, че а, наистина имаме ниво на защита, чистота на въздуха и на водата и сигурни продукти. Е, имаме ги тези неща, неща, които, за които други хора в други части на света само могат да сънуват. Кръговата економика. Това е нещо много важно за нас който изисква, което изисква обаче много економически и социални усилия. След няколко дена вие ще дадете мандат на вашия докладчик да, да преговаря по нашите предложения, предложенията за обработването на отпадъците. Ние ще излезем в последствие с предложение. Искаме в този смисъл да поздравя Симон Бонафе и докладчиците в Сянка, които успяха да обработят над 2000 изменения и да изработят парламентарната позиция. Приемането на тези предложения ще даде възможност отпадъците вместо да се изгарят, вместо да се изхвърлят, а ще им даде възможност да те да бъдат търгувани, така ще се създадат и нови работни места. Така кръговата економика става от теория на практика, това ще даде възможност за нови промени. Тази година ние ще създадем рамка за мониторинг, за да измерваме напредъка в областта на кръговата економика. През януари комисията предложи е, апдейт за законодателството, свързано с ограничаване на опасните вещества от електрически съоръжения. Също така ние излязохме и с съобщение, свързано с кръговата економика и обработването на отпадъци. Ние бележим напредък, но не всички досиета на кръговата економика напредват по същия начин, по един и същи начин. И тук искам да кажа, че е много важно да се занимаваме с торовете. Имаме доказателства, че кадми и пластмасови частици в торовете представляват голяма опасност, включително и в продукти, които са маркирани с знака CE. Комисията предложи регламент за, за торовете. Предлагат се определени прагови стойности. Заедно с комисара Елизабета Бенковска – Комисията предлага период за намаляване на кадмио, кадмиовите остатъци. Този период ще се простира на, за около 12 години, въпреки че има и альтернативни продукти. Това е много голям шанс за бизнеса в Европа. Аз умолявам вашата комисия да осигури съглашение между различните инициативи. Ние наистина трябва да осигурим факта да не намаляваме стандартите чрез този нов регламент за торовете. И така, много ви моля, погледнете вниман, внимателно а, инициативата на комисията. Надявам се, че ще мога да разчитам на вашата подкрепа, така че ние да продължим да поддържаме високите екологични стандарти. Това хората очакват от нас. Вашата роля е много важна, особено в, по досиетата за кръговата економика. На тази сутрин аз открих конференцията на заинтересованите страни за кръговата економика. Тя ще продължи и утре. Дискусията ще се съсредоточи върху формата на платформата за кръгова економика. Аз бих се радвал, ако вие поемете централната роля заедно с економически и социален комитет и заедно с комитета на региона, регионите. Кръговата економика включва частния сектор, публичния сектор, е, предприемачите, иноваторите, но също така има и човешко измерение. Ресурсите в европейската економика трябва да се запазят. Това означава допълнителни работни места, но има и промени. Промените предстоят. Това означава, че през май комисията ще е домакин на Европейската зелена седмица и по този начин ние ще покажем възможността за създаване на зелени работни места. Моля, Помогнете ни да разпространим тази информация във вашите страни. Искаме да покажем, че има бъдеще за унези, които имат гимназиално и университетско образование. Те имат място в кръговата економика. Освен това, нашето законодателство трябва да подобрява качеството на живота на хората. Екоколната среда трябва да подобрява качеството на живот това не бива да забравяме, когато правим и създаваме законодателство. Един пример за това е качеството на въздуха. Лошото качество на въздуха е, е предпоставка за ранни смърти. Благодарение на вашите действия обаче ние имаме добри инициативи. Ние приехме директивата за националните прагови стойности. Това е правилната стъпка. Ако тя се приложи правилно, ние ще намалим до голяма степен заболя... сърдечните заболявания в държавите членки. Подобрявайки качеството на въздуха, ние ще подобрим дължината на живота, ще увеличим дължината на живота на европейските граждани. На следващо място химикалите. Е, в момента ние преосмисляме пригодността на законодателството, свързано с хими, химикалите. По отношение на водата, ние отговаряме на важността на, на ние отговаряме на очакванията на обществеността по отношение на чистотата на водата. Водата е много важен ресурс. Ние трябва да помислим как да използваме по по-добър начин. Например, няма смисъл да използваме питейна вода за напояване. Ние ще направим законодателно предложение тази година да поощрим повторното, употря... повторното използване на вода. С моят колега Фил Холган ние работим за това да свържем използването на вода с селското стопанство. Искаме да помогнем на фермерите да използват по-устойчиви подходи при използването на този ценен ресурс. А също така много важно за европейските граждани е природата. Ние виждаме това в интереса към директивата за местообитанията и птиците. Тази директива трябва да отговаря на целите си и тази, за тази цел ние преосмисляме и преоценяваме тази директива. Въпреки, че директивата е обявена за целесообразна, целите на, на директивата все още не са постигнати. Аз вече говорих за това в резолюцията на средносрочния преглед на, директ... на стратегията на Европейския съюз за биологично разнообразие. Има нужда в областта от съществени подобрения. Ние искаме да осъществим тези подобрения. Аз работя с други е, комисари под ръководството на първия заместник председател Тимерманс и изготвяме план за действие, за да се справим с дефицитите, които забелязваме в директивата. Зная, че директ... генералният директор Даниел ще говори пред вас по тази тема на 21 марта. На международно равнище ние се опитахме да поощрим репутацията на Европейския съюз като глобален лидер в областта на екологията. Ние сме активно ангажирани по отношение на законодателството за управление на океаните. Ние създадохме един документ с 14 действия, който, чиято цел е устойчивия растеж. Така се ангажираме към целта за устойчиво развитие 14, а именно устойчивото управление на морските ресурси и океаните. Освен това искам да кажа, че трябва да се ангажираме даже по-активно и по-специфично в обсъжданията на проблемите на океаните и нашата политика, свързана с тях. Освен това, отбелязахме напредък по отношение на инвазивните видове и търговията с диви животни. Това стана възможно благодарение на ангажимента на държавите членки. А сега нека отправим поглед напред. Какво може да очаквате от нас през следващите месеци? Пластмасата е много полезен материал, но трябва да управляваме използването на пластмаса по-добре. И до края на годината ние ще изработим нашата стратегия за пластмасата – освен това ще работим по замърсяването на моретата. Тази стратегия ще ни даде възможност да дадем по-добра представа откъде идват е, пластмасите и какво да правим с тях, когато искаме да ги изхвърлим. По този начин ще, ще видим пресечната точка между продуктите, химикалите и законодателство за отпадъците. Европейският съюз беше много активен при изготвянето на Агенда 2030. Така се ангажираме с 17-те 17 цели за устойчиво развитие. Комисията ще изготви една мултифасетна платформа, свързана с прилагането на целите за устойчиво развитие на всички нива. Тези цели задават рамката за настоящото и бъдещата ни екологична политика. Много е важно да осигурим ефективно политическо мониторингване на прилагането на екологичното законодателство. Тази година ние очакваме ратификацията на конвенцията от Минамата. Бих искал да използвам тази възможност да ви благодаря за свършената работа по пакета за живака. Така ще имаме едно по- безопасно, по-здраво общество без живак. Държавите членки трябва да изпълнят своите обещания. Те трябва да прилагат законодателството, което заедно са създали. Това е само в интерес на обществеността, така ние укрепваме вярата в европейския проект. Например, азотният диоксид е причина за 70 000 преждевремени смърти в Европа през 2013 година. Освен това, е голям проблем са нещастните случаи по пътищата. Има големи проблеми. Проблеми в 130 градове в Европа. Ето защо ние Имаме процедури за несъответствие против 12, за нарушение против 12 държави членки. Ние не го правим с удоволствие, <clears throat> когато предприемаме такива процедури, но трябва да кажем, че взимаме много на сериозно факта, когато държавите членки не спазват това, което са обещали и не действат по прилагането. Моето Моето очакване е, че ще има ясни резултати при прилагането на екозаконодателството. Ние искаме да осигурим чист въздух за всички нас. Естествено, би било хубаво да има добро правоприлагане без съдебни процедури. Затова ние направихме преглед на правоприлагането за миналата година. Е, резултатите са, че държавите членки трябва да положат повече усилия и могат да се получат едни от други. Този подход бе е, добре прият от министрите на екологията от държавите членки. Аз го представих е, миналия месец пред тях. Многото правила означават много разходи за обществото, за економиката и за екологията. Нашия преглед цели да се подобри при правоприлагането и отчетността. Моето очакване за бъдещето се основава на по-добри резултати за гражданите и за околната среда. Разчитам на проактивна на проактивно сътрудничество, а не на съдебни процедури. Едно ефективно прилагане на законодателството ще даде добрите резултати, които всички ние очакваме. Благодаря ви, уважаеми дами и господа, за вашето внимание. Сега ще отговоря с удоволствие на вашите въпроси. Благодаря. Започвам с координаторите. Господин Белет, от името на НП. Uh, благодаря, госпожо председател, господин комисар. Здравейте. Много благодаря за това, че направихте преглед на проектите, които текат по-настоящем. Имам въпрос от общ характер. Казахте, че се намирате по средата на мандата. Ще отбележите 60 години в Европейския съюз скоро. Днес в Брюксел има среща на върха, на която ще се обсъди укрепването на европейския проект. Каква е вашата роля в този процес, според вас? Ние изпълняваме проекти, някои се подготвят, все още пък говорихте за економиката в кръг или пакета Бонафе, надявам се скоро да го гласуваме. Споменахте и НЕК, друг успех, пригодността също. Какво ще се случи обаче сега? Не трябва ли да сме по-амбициозни, господин комисар? Ако погледнем черновите на документите, които ще бъдат обсъдени тази вечер от а, а, правителствените ръководители, ще бъдат прияти в Рим, ще бъдат до Римска декларация. Говорим за економика, за устойчивост и това може да е един от основните елементи от рестартирането на европейската економика. Едните две години, две години и половина ще говорим все за Брексит. Няма да има альтернативи, а ние искаме нов европейски проект. Вашият ресор е ключов в този смисъл. Какви са допълнителните инициативи отвъд всичко това, което се прави, отвъд пластмасата? Какви допълнителни инициативи може да предприемем или да планираме, или да приложим за тези 2-3 години напред? Какво мислите също за Европа на две скорости? Говорим за засилено сътрудничество. Това не е възможно. 27-28 държави членки. Какво мислите за Европа на много скорости и напредъка на онези държави членки, които са във вашия ресор, които искат по-голям напредък? Вашата страна е председател на Съюза сега, така че имате специална позиция. Вие сте пресечната точка на Съюза в момента. И сега искаме да използваме потенциала на устойчивостта в економиката за добруването на гражданите. Как можем да го направим и да бъдем по-амбициозни? Благодаря. As you wish, I think I can answer. Okay, then. If it's okay yes, for you. It's okay. Okay. So, thank you very much. Uh, Благодаря, господин Белет за много интересния въпрос. Както казахте, намираме се по средата на мандата и бележим 60 години от началото на европейския проект. Това ще бъде отбелязано и на честванията в Рим. Ако не бяхме постигнали обаче много, нямаше какво да отбележим на честванията в Рим. Ако имахме проект, който е 60 годишен и не е довел до никакви резултати и ползи, едва ли щеше да има повод за честване. Фактът обаче, че честваме, показва, че всички съзнаваме ползите за държавите членки и по-специално за гражданите, както казахте и вие. Много бе свършено. Качеството на въздуха, економиката в кръг, биомногообразието, природата. Още много трябва и да се направи, разбира се. Но ако погледнем мандата ни почти всички точки, които бях записал в своя мандат, благодаря на вас, благодаря на колегите, в съвета, са законодателно почти изпълнени. Защо казвам законодателно погледнато? Защото, гледайки напред, смятам, че трябва да се съсредоточим върху най-важното, а то е изпълнението и прилагането. Безмислено е да създаваме законодателство без край, ако това законодателство не се прилага. Може да изберем пътя на все по-голямото законодателстване или да направим така, че това законодателство не просто да се прилага, но да се прилага цялостно. Смятам, че това е фокусът ми за бъдеще прилагането. Трябва да бъдем по-амбициозни, както казах. Мисля, че ние сме по-близо до парламента като институция, отколкото другите, но Европейската комисия е тази, която трябва да постигне е, крайните компромиси. Амбици... Амбицията не се крие само при залагането на целите, на нивото, което искаш да постигнеш. Амбицията всъщност е да направиш така, че да я проявиш и при изпълнението. Господин Белет, казахте, трябва да сме амбициозни при залагането на цели, но за мен, както казах, по-важно е това да стане при изпълнението, за да има осезами резултати. Европа на много скорости. Това е един от вариантите които бяха предложени в Бялата книга. И това ще бъде една от темите, която ще бъде обсъдена в бъдеще. Има различни държави членки, които искат да тръгнат по този път, макар че може да имат различни интереси. А и за и против това. Обикновено, когато говорим за европейския проект, не говорим за това, кой ще стигне пръв някъде. Не, всички трябва да стигнем на там, на където сме стигнали. 28 държави членки сме, ще станем 28 в близко бъдеще. И никой не се надпреварва за това, кой ще стигне на финиша пръв. Всички 27 трябва да пристигнем. Когато говорим за Европа на две скорости, аз не смятам, че това ще означава аз се справих и не ме интересуват онези, които изостават. Не. Трябва да се подкрепяме. Сега има такива, които се движат по-бързо. Аз съм съгласен, че бързото придвижване напред не трябва да бъде проблем. Това е факт. 28 държави членки имаме, които се движат с 28 различни скорости. Важното обаче е, че се движат в една и съща посока. Би било катастрофално, ако имаме 28 държави членки, които не само се движат с различна скорост, но и в различни посоки. Благодаря. От името на социалистите, господин Пок. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте. Благодаря и за прегледа, който направихте. Вече отговорихте на първият ми въпрос, така че благодаря ви за силната позиция за кадмия в торовете. Моята група ще подкрепи тази идея. Искаме да намалим съдържанието на кадми и, разбира се, да понижим излагането на европейците на кадми, на този токсичен метал. Това не е част а, от вашия ресор, но ви благодаря за силната позиция. Искам да ви попитам за вашата позиция за нещо, което е сред приоритетите на Генерална дирекция здраве. Това не е само проблем на здравето, а има, оказва своето въздействие върху околната среда. Тези химични съединения могат да разрушат е, различни видове, например рибата. Благодаря за позицията и резултатите по директивата за местообитанията и птиците. Хубаво е, че позицията на комисията отрази обществената позиция и реши да не се занимава с а, е, просто преглед на директивата. Какво е намерението ви по отношение на една друга директива. Тя е важна, защото обединява различни заинтересовани страни по отношение на хуманното отношение на животните и тяхната защита. И ако ми позволите, на 2 март имаше диалог на високо ниво с Китай и тяхната администрация по океаните. Може ли да ни кажете нещо за тяхното това какво ще се случи, имайки предвид сътрудничеството ни с Китай. Thank you. Thank you, Pok, and... Благодаря, господин Пок. So, let, let me start by... Ще започна с генерална дирекция Санте. Тази преписка е важна. Ние сме част от този процес. Много внимателно трябва да се пипа в тази сфера. Ще продължим да търсим добри решения и да ги намираме, които да ни дадат възможност да се придвижим напред по въпроси, свързани с ендокринните дизруптори. Що се отнася до торовете – аз ги споменах в своето изказване и по-специално наличието на кадмии. Както знаете, кадмият в храните представлява един от най-големите рискове за здравето и смятам, че нашите граждани трябва да бъдат защитени по-добре. Основният източник на замърсяване са фосфатите и най-вече торовете, които се използват в земеделието. Европейският съюз трябва да подкрепи предложението на Европейската комисия за преразглеждане на регламента за торовете, за да се намали съдържанието на кадмии. Вече 10 години се говори по този въпрос и мисля, че вече десетилетие даже. Сега е момент да се стигне до резултати, за да имаме нетоксични материали. Не говорим само за това какво може да се случи в един случай, а за постоянното въздействие на това вредно вещество, което върви из целия кръг. Отново подхождаме като, като към економиката в кръг. Не може да се рециклира само като постоянно се натрупва замърсяване в почвата. С горните пределните стоености, които предлагаме, ние подхождаме реалистично и се надявам, още преди съветът да реши, е добре да се чуе вашия глас. Що се отнася до проверката на пригодността на природата на тура, не, извинете, на програмата на тура, аз се радвам, че не започнахме да преглеждаме тази директива за пригодността обаче се и натъжих, защото директивите сами по себе си, макар че са пригодни, няма да ни помогнат да постигнем целите си, освен ако не започнем да гледаме сериозно на прилагането. Имахме доста доклади и миналата година, имахме доклад за състоянието на природата и така нататък. Вие се занимавахте с средносрочния преглед на стратегията за биоразнообразието. И всички тези доклади показваха, че нашите цели за биомногообразието и природата няма да бъдат постигнати, ако работим както сме работили до сега. И това е обезпокоително. Биомногообразието все повече намалява, трябва да започнем да действаме. Не казвам, че намаляването през последните 40 години ще спре или ще бъде обърнато през следващите 4 месеца. Но е добре все пак да спрем а, тази тенденция надолу. Това ще бъде някаква промяна. Заедно с вас и други колеги аз предложих да имаме план за действие за това как по-добре да прилагаме директивата за природата този план за действие ще излезе през едните седмици. Той ще почива върху резултатите от консултациите, които сме провели, коментарите, докладите и така нататък. Освен това, отговаря на искането на Европейския парламент за незабавно изпълнение, извинете, за незабавно подобряване на изпълнението. Що се отнася до Китай и дискусиите за океаните? Имам една молба към вас. Това е комисията, която е водеща по темата океани. Знам, че колега от, от Португалия е много активен в тази сфера. Гезине също. Не знам дали е тук. Ето, да. Не си носи очилата. Um, But I think if we can even... Но е добре да се срещнем пак, за да ви информирам, да ви актуализирам информацията. Дневният ред за океаните не, раз... не бива разглеждан само от европейска гледна точка. Подобно на околната среда, океаните не принадлежат на която и да е държава, на Китай или така нататък. Не, това е околната среда е на всички, океаните също и океаните са изправени пред световни проблеми и трябва да се излезе с решение на световно ниво. И по-специално да се предприемат действия от всички в световен план. Миналата година излязахме с съобщение за по-добро управление на океаните. Имахме комунике, което се съсредочи върху три сфери. Първо, укрепване на съществуващата правна рамка. Знам, че тя е добра. Мунклос е част от нея, един от най-добрите инструменти, но има и пропуски. Като, например, как ще управляваме биомногообразието в зони отвъд национална юрисдикция. Така че първата част е укрепването на правната рамка. Втората част намаляване или напълно изкореняване на вредно човешко влияние върху океаните. Замърсяване, а, повишаване на киселинността, наричаме ги морски отпадъци, но това са отпадъци, които идват от сушата, така че отпадъците в моретата, намаляването на човешкото въздействие. И третата сфера познания. Трябва да имаме по-добри познания по океаните. Стигнахме до космоса, а пропуснахме океаните. Знаем много малко за океаните. Не, не бих казал, че сме разходвали много средства, бих казал, че сме инвестирали много средства в научни изследвания в Арктика и океаните и така нататък и трябва да продължим да инвестираме в събиране на познания и опознаване на океаните. Имахме дискусии с почти всички. С САЩ, с Китай, с африканските страни. С Китай разговорите бяха много интересни. Първата ни среща бе преди две години – и имахме много сходни позиции. Можехме да четем от записките на другия един вид. Толкова сходни бяха позициите ни. Китайците имат много ясна позиция. Тази година е синята година на отношенията Китай-Европейски съюз и това е възможност да действаме заедно. Тази година е много добра година също и за действия в океаните. Миналия месец имаше среща в Индонезия, на економиката на моретата и имаше и друга конференция в Нью Йорк, подкрепена от една нашите държави членки, Швеция, заедно с Финчи. И Нашата конференция за океаните пък ще бъде в Малта между 5 и 6 октомври. Това е четвърта поред конференция за океаните. Първата беше в Вашингтон, втората бе в Чили, третата в Вашингтон и сега ще бъде в Малта, петата ще бъде в Индонезия и след това в Норвегия. Uh, uh, uh, Благодаря ви много, тъй като списъкът на желаящите да взема думата е много дълъг. Е, те също ще имат да зададат въпроси. Искам да дам думата веднага на господин Демес Мейкър от ЕКАРА. Ще говоря на нидерландски. Добре е дошъл, господин комисар. В встъпителното ви изказване вие казахте, че Европейската комисия в края на пролета решава, че ще се запазя директивите за птиците и за обитанията. Искам да ви благодаря за това. Мисля, че както останалите колеги смятат, това е добър подход, защото директивата е добра. Трябва да се насочи вниманието по-скоро към прилагането й. Това е изключително важен сигнал за много граждани, които ежедневно полагат огромни усилия за опазване на биологичното многообразие. Вие а, говорихте за плана, който ще се представи в края на пролетта. Но бихте ли ни казали нещо повече по съдържанието? В доклада, одобрен миналия февруари, се посочва, че по-нататъчното интегриране на опазването на биологичното многообразие и други сфери на политиката са изключително важни, като например горското и селското стопанство. Бихте ли казали как си сътрудничество с останалите комисари за да се постигне нужното ниво на интегриране. Трябва да говорим за подход, включващ множество заинтересовани страни, що се отнася до директивата за птиците. Това стои ли на вашето внимание? И на последно място, пролетният ловен сезон, за... който засяга прелетните птици. Вие казахте, че ще бъдат предприяти мерки в тази насока, но ние очакваме да видим нещо реално. Това е изключително важно за доверието на гражданите. Благодаря господин Гербранди от името на АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за това, че отново сте сред нас. Миналия път имахме среща с вас и тогава обсъдихме състоянието на средносрочния преглед по стратегията за биологичното многообразие. Аз тогава казах как виждам по-нататъчното развитие, след като се публикува този доклад. Оказва се, че ние сме далече от постигането на целите за биологичното многообразие. По-скоро имаме спад почти по всеки аспект на стратегията за биологичното разнообразие. И това, което стана, беше, че се атакуваха директивите за птиците и за место обитанията, включително и председатели на Европейската комисия. Ако някой отговаря за отвличането на целият процес по защита на тези две директиви, би трябвало да кажа със съжаление, че това е в отговорността на председателя на Европейската комисия. Беше предприета, трябва да има много настъпателна линия за подобряване на политиките, за прилагането в областта на биологичното разнообразие, но за съжаление след публикуването на доклада стана ясно, че нещата стоят точно обратното. В Малта вчера се срути едно много една скала в, в морето, която беше изключително важна за биологичното многообразие. И така, какво повече ще направите, освен публикуването на плана за действие? Защото знаете, че това съвсем не е достатъчно. Ние всички знаем, че селското стопанство допринася в голяма степен за загубата на биологично многообразие – това не можем да се постигне без фермерите. Трябва те да бъдат приобщени за постигането на общите ни цели. И аз попитах комисар Хоган, който беше в комисията по бюджетен контрол минала преди известно време, какво очаква, да очакваме от него. Той каза, просто изчакайте следващият вариант на общата политика по селско стопанство, т.е. след 2021 година, когато ще изтече и стратегията за биологичното разнообразие. И така, как ще убедите вашите колеги, че е спешно да се предприемат мерки сега? Друг пример. Ние следихме случилото се в Полша с гората в Беловица. Поздравявам ви за действията, които предприехте, но единствената реакция на Полша е, че те продължават с сечта, въпреки правните стъпки, които бяха предприяти от страна на Европейската комисия. А сега, след като сме в края на тази съдебна процедура, вече виждаме, че е нанесена непоправима щета. Необходимо е да имаме една по-дръзка стратегия от тази, която имаме до сега. И още веднъж, какво ще направите? Какъв е планът за спешни действия, вместо е, поредния план за действия само? Има още двама координатори, след което ще дадем възможност за отговор госпожа Бойлън от името на ГОЕ. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар, че сте тук. Това е възможност да ви поставим въпроси. Аз имам конкретен въпрос относно водите. Искам да попитам защо вашите служби продължават да пренебрегват демократичните желания на гражданите на Европейския съюз. През май бяха събрани 1,8 милиона подписи, което трябваше да гарантира достъп до чисти води, до санитарни услуги и прочие. През октомври комисията ЕКОН също прие решение. Европейския парламент също прие демократичните желания на гражданите, но тогава има мълчание от страна на Европейската комисия и това мълчание е оглушително. Няма нищо, което да е направено да се отговори на този призив на гражданите, на комисии на парламента, на цели Европейски парламент случая с Ирландия всъщност беше поставен на вашите сътрудници са толкова ефикасни, че те отговарят преди да са поставени въпросите. И аз ви питам, господин комисар, кога ще започнете да спазвате демокрацията, човешките права. Отдавна трябваше да дадете отговор. Кога ще спазите изискванията към вашата длъжност за неутралност относно управлението на водните ресурси във всяка от държавите членки? Благодаря ви. И последният от координаторите е господин Екхот от групата на Зелените. Благодаря, госпожо председател, благодаря, господин комисар, че сте тук. Трябва да кажа, че вие следвахте писмото, което ви написа Юнкер в началото на мандата ви. Знаем, че това писмо беше по-добро за по-добро регулиране в областта на околната среда, т.е. прилагането на законодателството, което вече е, е прието от вашите предшественици и е, директивите за птиците и местообиданията, но това не беше кой знае колко амбициозно писмо в този смисъл. И аз не считам, че това е нещо, с което трябва да се гордеем. Светът се развива и аз съм малко изненадан, че вие не говорите за това по-открито. Искам да кажа две неща. Първо, реформата на ОСП. Тя е в ход. Знаем, че има въпросник от вашия колега който казва, ние първо разводнихме мерките, свързани с екологичните мерки в КАПа и сега се оказва, че няма резултат. Разбира се, след като не е направено нищо, няма да има и резултат. И ще направите ли нещо, за да накарате вашия колега този път да погледне по-сериозно на екологичните мерки в ОСП? Това е изключително важно за биологичното разнообразие и бих искал много активна генерална дирекция ЕНВИ, много по-активни да бъдат, отколкото през последните две години и половина. Вие съвсем не споменахте Дизелгейт. Може би сте забелязали, че имаше такова нещо. Може би сте забелязали, че докладът на комисията по на анкетната комисия беше публикуван. Комисаря по околната среда трябва да гледа на тези въпроси много сериозно. Знаем, че има някои подобрения, които се очакват, но има проблем, който остава, че автомобилите продължават да замърсяват изключително много улиците в Европейския съюз, защото липсват екологични инспекции. Зная, че вашия предшественик беше подготвил предложение за екологичните инспекции, но това беше оставено на страна, защото не се считаше, че е нещо толкова важно. Но Дизелгейт показва, че това е много важен въпрос, защото се отнася до здравето на гражданите. Защо не чух нищо от вас, че този въпрос отново ще бъде поставен на разглеждане? Нека да започнем битката. Става дума за опазване на околната среда и аз искам да имаме комисар, който да се бори за нашите граждани. Благодаря ви. Госпожа Магинес, тя е заместен председател на парламента, ще дам възможност да постави въпроса. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, колеги, че съгласихте да се изкажа сега. Господин комисар, благодаря ви за вашето изложение, за отговора на въпросите, които дадохте. Относно селското стопанство, аз съм силно безпокоена, защото участвам в работата и на Комисията по селско стопанство и в Комисията по околната среда. И аз съм изненадана, че има такова разделение между еколозите и фермерите. Ние се нуждаем от фермерите, които да осигуряват храна, като и както и да работят за защита на околната среда. Трябва да се запълни тази празнина. Ние се нуждаем от мерки както в сферата на околната среда, така и в областта на селското стопанство. И на малите фермери аз казвам, че те трябва да бъдат и еколози, и фермери и се надявам, че трябва, ще се направи нещо в тази насока. Няма време за губене, необходими са действия от фермерите, има някакво противопоставяне между тях обаче и НПО. Искам също да обърна внимание а, да това видео за преобръщане на живота на хората. Има брожение на хората срещу Европейския съюз, защото те не смятат, е, че мерките, които се предприемат, облагодетелстват е, местните общности. Как ще се отговори на техните тревоги. Благодаря ви. Господин комисар, бяха поставени много въпроси. Има и, и допълнителни въпроси, които може би ще възникнат. Имате възможност да отговорите. Аз ще се опитам да обединя някои от въпросите, тъй като имаше доста общо между поставените въпроси и коментари относно директивата за птиците и местообитанията. Планът за действие ще отчете коментарите, които бяха направени и ще се засегнат основните аспекти, свързани с намаляването на биологичното многообразие, така както е посочено в редица доклади. И селското стопанство се посочва насякъде като една от първите причини. Дали има последователност от социално-економическите цели, плана за действие трябва да допринесе за създаването на здравословни екосистеми с участието на стопанските сектори, тъй като не можем да Продължаваме с това разделение между околната среда и фермерите, между економиката и екологията като цяло. Имаме огромно предизвикателство за околната среда, но това предизвикателство създава и възможности. Държавите членки НПО, заинтересованите страни участваха от е, самото начало в е, консултациите Моята молба е, е всички от тези, които бяха толкова активно ангажирани по време на консултациите, да бъдат също толкова активни и сега при изпълнението. Ние трябва да преследваме държавите, членки, заинтересованите страни да реализират на практика плана за действие, който сме приели заедно. Този план за действие ще бъде ръководен от екип от комисари, ръководен от първия заместник председател на комисията Франс Тимерманс. Вероятно ще бъдат прияти заключения някъде през юни след това ще попитаме парламента дали смята да изготви своя резолюция по този план за действие. В този план за действие ние ще разгледаме и други теми, които може би не бяха толкова пространно засегнати в директивите. Ставам дума за опрашванията, за по-зелена инфраструктура, стратегията в тази област, плана за действие да излезе извън зоните на Натура 2000, тъй като има доста много аспекти на биологичното многообразие извън тези зони. Освен това, имаме около 20% защитени зони в Европа, но това не се отнася за морските пространства в такава степен. Така че трябва да насочим вниманието си не само върху опазване на биологичното разнообразие на сушата, но и в водните пространства. Някои от нас считат, че определението на зони по натура 2000 е достатъчно. Това покрива 20% от земите в Европа. Но никой не ни пита в каква степен ние, колко тези а, обекти ние управляваме на практика. Това е около 50%. Тоест аз казах, че има 20% от земните площи, които са обхванати от Натура 2000, но всъщност ние имаме някакво отношение по управлението само на 10% от тези площи. Относно средносрочния преглед на ОСП, тук трябва да посочим, че селското стопанство се посочва често като основна причина за загуба на биологично разнообразие. Отправната ни точка обаче не трябва да е да сочим който да е било с пръст. Е, в голяма степен фермерите допринасят за намирането на решения, когато става дума за използването на изкуствени торове, те ги използват, но те са разработени от учени, те са одобрени от нас. Когато съм говорил пред форума за селско стопанство, аз поделих откровено какви са моите притеснения и казах, че когато говоря за селското стопанство, това не означава, че цялото селско стопанство е вредно. Има добри практики, има вредни практики в селското стопанство и моето мнение е, че не трябва да продължаваме да субсидираме вредните практики, а трябва да предоставяме стимули на онези, които прилагат добри практики. Тоест да се субсидира добрите практики, а не вредните. Аз обсъждам тези въпроси и се сътруднича много добре с колегата ми Фил Хоган, който разбира какъв е проблема тъй като той беше министър на околната среда в своята страна, така че познава тези въпроси много добре. Ние сме съгласни двамата, че трябва да ангажираме селското стопанство, трябва да ангажираме фермерите. Ние, ние искаме да имаме план за действие, който да ни обхваща всички аспекти на намаляването на биологичното многообразие. Да, за пролетния лов ние наложихме мораториум дори в страната, която най-добре познавам, но същевременно съм сме обезпокоени, че въпреки, че има, например, гълъби, които се застрелват не само през пролетния период, но и през есента. Ние можем да сложим на мораториум за лова на тези видове през пролетта, но не и през есента. И така, какво става на 13 етаж? Да, действително процесът става е по-бавен, когато започнахме консултациите, най-малкото, което очаквахме, че ще имаме поне участие на гражданите. Това беше най-широкото най-широката консултация с гражданите, която някога с гражданите. Получихме близо половин милион имейла, получихме писма от държави членки, от министри, от НПО, от парламентаристи. И ние искахме това да бъде един добър процес на консултации. Плана за действие не беше предвиден за моя мандат, но ние отидохме по-далече от мандата, който ми беше възложен. И казахме, че няма да променяме директивите, те са а, пригодни и да спрем до тук. Но въпреки това ние решихме да предложим и плана за действие. за този скален прозорец в Малта. Всички сме изключително обезпокоени и много жалко, че в този случай нямаше какво да се направи. Това бяха природни явления. Има процедура за нарушение, която е в ход. Министъра неодавна ме информира чрез писмо, че имат изменен план за управление в Полша. Що се отнася до сечта? Получаваме също доказателства и съобщения от НПО в подкрепа на предприятите действия. Поисках от министъра незабавно да преустанови всички дейности по изсичане на дървета. Ние сме готови да обсъдим изменения в техния план за управление, но нашето предложение беше отклонено, за съжаление. Така че ние ще продължим със следващата стъпка. Сега по отношението на чистотата, чистотата на водата, комисията има ясна позиция. А много пъти сме оповестявали, отговаряли сме на устни въпроси на парламента, правили сме, отправили сме писмени отговори, е, Писал съм писма до министрите на екологията, така че тук няма да задълбавам в подробности. Не става дума за ирландския парламент, Т.е. в крайна сметка, Ирландския парламент трябва да приложи европейското право, да, да, да уважи принципа на замърсителя плаща. Аз отговорих чрез моите, моята служба на писмото на госпожа Бойлен. Няма какво да добавя. Това го сторих тази седмица. И смятам, че наистина трябва да имаме честно разследване. И ние ще подкрепим разследването от страна на омбудсмана напълно. Сега по отношение на мандата. Дали мой мандат беше лесен или не? Аз съм на друго мнение. Сега за ОСП. Да, наистина, ще бъдем, ще бъдем част от тази реформа. Комисар Хоган ще работи по нея, но ние ще участваме, ще има дискусии между мен и моите колеги, колегите, т.е. колегите от моя кабинет и, каби, от, и колегите от кабинета на Халкан. Сега за озеленяването на ОСП и за това, което ма предшественик е направил. Да, е, истината обаче е, че резултатите не са на лице. Аз трябва да продължа работата на на моя предшественик и да настоявам за озеленяването, екологизирането на ОСП. За тази цел също имаме нужда от вашата подкрепа. Не, не, един разделен Европейски парламент и един разделен съвет по този въпрос. Това не е добре. Дизелгейт. Много сериозно се отнасяме към този въпрос – Искаме да имаме по-добра, по-голяма -по -по чистота на въздуха, по-добро качество на въздуха. Замърсения въздух е невидим обиец. Това го казах. И нашите цели ние искаме да ги постигнем до 2030 година. Аз мога да спомена програмата за чиста Европа, директивата за праговите тавани за държавите членки. Мога да, да спомена директивата, приета през 2015 година МСП. Ние работим в тази област. Имаме много инициативи по чистотата и работим по тях с държавите членки. Започнахме диалог по чистотата с Ирландия и надявам се да продължим със следващия диалог с Люксембург и Унгария. Искаме да поощрим действия в тази насока. Така е. Работи и с Малтийското председателство за ратификация на, на, Готен, на протокола от Готенбург за сътрудничество с, за намаляване на емисиите в трети страни. Сега за инспекциите. Е, да, това е в нашия дневен ред. А, а също така работим и по достъпа до правосъдие в тази насока. Но ще чуете изявление по-подробно в, тази, в това отношение много скоро. По, на госпожа Магенес мога да отговоря, че ние се занимаваме с въпросите, които тя засегна. Сега, за водата и ирландския въпрос. Един от нашите директори, той ще отиде и ще се обърне към... Той се обърна към Ирландския парламент и дискусията трая 2 часа и половина. Извинявайте, има отлагане в отговора на комисията, откакто парламента помоли за реакция от страна на комисията. Да, става дума за инициативата Достъп до вода. Това беше гражданската инициатива, а по нея също се работи, да seven or eight weeks ago, if I'm not mistaken. Well, thank you. Now we move on with other colleagues. Simona Bonafè. Така, Симона Бонафе. Грация, президенте. Е, грация... Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че сте тук днес с нас. И слушах изказванията преди мен. Говореше се за необходимостта да се преодолее празнината между земеделието и екологията. Не искам да мислите, че съм еретик, но смятам, че предизвикателството пред тази комисия, пред вашата комисия е да преодолеем още един пропуск. Вие го споменахте между околната среда и индустрията или промишлеността. Смятам, че от тази гледна точка новите работни места, които ще дойдат от околната среда, растежът на БВП, новациите, технологиите, ще доведат до нещо, което би трябвало да бъде преследване. Кръговата економика е нещо много важно. И то е част от това, което казвам също. Имаме възможност не само а, да си върнем първични суровини, които са много редки, особено в Европа, но да използваме пак първични суровини от а, отпадъците, но да имаме по-ефикасен цикъл на производство, по-устойчив и продукти, които днес да се опитат да стигнат до устойчивост, т.е. да се стремат към нея. Вие го споменахте Следващата седмица ще излезем а, с а, позиция върху четирите директиви за отпадъците и изобщо кръговата економика. Ще кажа следното, господин комисар. Смятам, че одобряването на позицията на парламента по тези четири директива не е крайната точка. Напротив, това е отправната точка от тук насетне за преминаване към тази економика в кръг. Това е отправна точка, която трябва да бъде подкрепена от разпоредби, вече разбира се, записани в плана за действие. Споменахте някои действия по-рано. И е, ще ви припомня две. Първото е стратегията за пластмасата. Смятам, че тази стратегия е много деликатна, защото говори за пластмасата. Един материал, който често споменаваме, когато говорим за замърсяването на моретата и океаните, но нека да си припомним колко трудно се рециклира пластмасата, например. И самата индустрия, която занимава с пластмаса, е за биопластмасата днес, т.е. самата индустрия ни бута нататък. Т.е. една стратегия за пластмасата би трябвало да бъде създадена. Добре е да се излезе с комунике или съобщение, ни е хубаво да има законодателни разпоредби за биопластмасата. Още от сега. Още нещо, говорихте за повторното използване на водите в земеделието и подпочвените води. Много се радвам, че така решено подхождате към този текст и искате след лятната пауза до края на годината да бъде прият той. Аз съм за такава една разпоредба, защото има слухове които показваха как тази директива не засяга много държави членки и може да се сметне за вторична. Аз лично смятам, че тя не е вторична, напротив. Точно в логиката на ефикасното използване на средства, директивата за повторното използване на водите а, би трябвало да бъде приложена в а, максимално кратки срокове. И приключвам с една молба, един призив. Много ми се иска да говорите повече за инвестициите, господин комисар. Ако преходът ще бъде устойчив и ако е вярно, че има различни скорости в Европа или ще има, то тогава държавите, които са по-назад, би трябвало да могат да получат повече средства. Т.е. трябва да бъдат направени инфраструктурни инвестиции, но съм убедена, че вие имате позиция по въпроса. Thank you. Мадам Швейца. Благодаря, госпожа Свит. Благодаря. Аз имам конкретен въпрос към господин Беле, тъй като той отговаря за защита на морските пространства, на въздуха и прочее. Харватия спазвали всички критерии, свързани с околната среда. Ние спазваме тези изисквания за околната среда, но имаме проблеми с съседите ни, които не спазват изискванията в областта на околната среда. В Бълсенски брод има рафинерия, която замърсява въздуха и която дишат харватите от другата страна на реката. Освен това, има също и отпадъци, изхвърлени в Албания, които стигат до Адриатическото ни крайбрежие. Има също разливи на нефта с съответните последици. Конвенцията от Базел, конвенцията от Барселона, директивите, които имаме, ме говорят за контрол върху замърсяванията. По какъв начин Европейската комисия може да направи така, че държавите кандидатки за членство спазват в по-голяма степен тези конвенции, свързани с опазването на околната среда? Кисейне, благодаря. <clears throat> Често има въпроси за океаните, но така е. Благодаря за съобщението за управлението на океаните. Това беше чудесна идея. Мисля, че знаете, в Хоризонт 2020 ще има визия за океаните, така че ще може да подкрепим повече изследванията свързани с океаните. Сега два въпроса за океаните. Не смятате ли, че би било хубаво да поощрим, да разширим ком... комисията за рибарство да бъде разширена тази комисия за... в... в комисия по моретата, по океаните? Имате ли специална работна група за океаните в комисията? Защото това е един доста интердисциплинарен въпрос, който изисква различни компетенции. И микропластмасите. Говорихме за пластмасите по принцип, но това е голям проблем за реките, за океаните. Микрочастици се, се намират в почвите, в вътрешностите на риби, на птици. А микрочастиците идват от най-различни източници, от дрехи, от торове, от е, обувки. Има ли някакъв начин за управляването на тези за и намаляването на тези микрочастици? Следващият оратор. Благодаря. През последното, през последно време имаше много различни мероприятия, свързани с крайбрежните райони на Англия, Германия, Холандия има говоря всъщност за китовете, които излизат на сушата. Защо става това? Не е ясно. Има много теории, но това, което знаем, е, че китовете са поглътнали големи количества пластмаси и мрежи от, на, рибарите, на рибарите. Естествено, трябва да направим нещо за чистотата на моретата. Приветствам усилията на комисията, но явно има и проблеми с шумовото замърсяване на моретата и за това измират китовете. шумово замърсяване, което идва от военни учения и от военните по принцип. Моят въпрос е, не смятате ли, че трябва да се направи изследвания за шумовото замърсяване на, на водите? Вие казахте, че <clears throat> разнообразието на видовете в моретата за вас е много важно. Добре но все още има проблеми с морските видове. Някои са заплашени от изчезване. Какво ще направите против това, че че в, на фериолските острови и в Япония се ловят китове. Госпожа Алкан, благодаря. Благодаря за вашето присъствие, господин комисар. Мисля, че има една хубава мярка, има и тя трябва да бъде чествана. А именно мярката, която ще бъде предмет на процедура за неспазване на законодателствата, свързана с лесовътството в Полша. Искаме да подкрепя това, което каза Симена за стратегията по пластмасата. Не ни трябват само съобщения на комисията. Трябват ни и законодателни предложения. И на последно място. Вашите закон, законови задължения да направите стратегия, инициатива и да приложите инициатива за пластмасовите турбички. Би трябвало да имаме вече такова предложение. Вие в парламента казахте, че ще се справите с тази задача. Но все още няма такова предложение от страна на комисията за пластмасовите турбички. е oxidegradable. Е, е, е, Този проблем е, се разпростира от Дания до Африка. Вие трябва, според мен, да излезете с предложение за забрана – използване на определени вещества е много ощетяващо, както за водите, така и за селското стопанство. Затова апелирам към вас. Би било много хубаво, колкото се може по-скоро да имаме това предложение. Благодаря, господин Мария. Благодаря, господин комисар. Аз исках да говоря за управлението на океаните и моретата. Докладчих съм по този въпрос. Но вие говорихте за това, така че няма да задам този въпрос. Имам обаче друг въпрос. Ще говоря на португалски. И така, Вие знаете, че няколко километра от португалската граница само имаме в Испания е, завод за обработване или по-скоро склад за е, атомни отпадъци. Намерението на испанското правителство е да отвори отново една стара електроцентрала, атомна електроцентрала. Има още два испански проекта, които са много близи, близо до, до португалската граница, също Бъдещи загриженост у нас. Това са проекти, свързани с обработване на уран. Това според нас е ощетяване, накърняване на европейско законодателство и на трансграничното сътрудничество. На 11 март е годишнина от, от е, инцидента в Фукушима. На този фон искам да изразя своята загриженост. Комисията може ли да осигури, че държавите членки изпъл... ще изпълняват това, което са обещали и когато не спазват законодателството, срещу тези държави членки трябва да има процедура за нарушаване. Завършвам. Искам да подчертая, че Испанското правителство трябва да приложи директивата за екологична оценка на въздействието. Какво смята, какво е отношението на комисаря по отношение на тези въпроси? Мистер Паниел, I would like uh, to ask you to Euh, Господин Парнир, благодаря. Набързо две неща. Първо, вие говорихте по темата, по която я е докладча госпожа Бонафе за кръговата економика. Имате право, това е голямо предизвикателство, това е промяна на економическата парадигма – и е, искам да се спра на въпроса за разхищението на храни. Вие не се спряхте на този въпрос. Ние гласувахме в комисията изменения, което позволява да се включи въпроса за разхищенията над 80 120 милиона тона се изхвърлят, което е безотговорност, по мое мнението. С изменението, което приехме в комисията, дали ще отчетете това изменение в тристранната среща по въпрос, който не е засяган до сега. Пета страни трябва да намалят емисиите си на азот но месеци след това има ли връщане на тези държави, които са Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство, където има много високи нива на замърсяване през последните месеци смятате ли да приложите по-строги санкции по отношение на тези държави? Благодаря. Госпожа Куталант. Благодаря. Знам, че закъсняваме, затова няма да задам всички въпроси, които исках да задам. Симона Бонафе повдигна този въпрос за кръвната економика. Смятам, че трябва да се включи това в работата на комисията по-всеобхватно. Чудесно повдигна колегата въпроса, така че ще го прескоча. Сега съвсем набързо измиращите пчели в Европа и в други части на света. Повдигала съм този въпрос и преди пред вас. Искам да ви попитам как ще се справи комисията с това и причините, които се коренята за този проблем. Пестицидите са част от проблема. Трябва да направим така, че пчелите да, пчелите, извинете, да оцелеят. След това палмовото масло и устойчивото производство на същото. Не трябва да има обезлесяване в държавите производители. Както знаете, това масло или олио се използва за хранителни продукти, но и за биогорива. Искам да попитам какво прави Европейската комисия, така щото биогоривата, които съдържат неустойчиво произведено палмо масло, не се смятат за екологични или по-екологични от други, защото не са. Какво правите, така щото това олио, произведено в несъответствие с различните правила, правила не се използва при биогоривата. Благодаря. Благодаря, госпожа Кавесон. Благодаря. Ваша ah, Ваш ред ли е? Eh, Благодаря, нямаме много време. Да си задам ли въпроса? Е, няколко въпроса имам, господин комисар. Първи въпрос. За целите и промяната. Смятате ли, че предложението на Европейската комисия ще отговори на вашите цели и в заделеното време да се продължи с вноса на фосфатите от Марокко. Внос на фосфати от Марокко. Не може ли да ги спрем а, в а, този срок? Органичните продукти. Какво мислите за това? Директивата за нитратите не може ли да бъде разгледана отново? И други видове химически торове. Не може ли да се проведе дебат за нитратите? Имайки предвид дебатите за торовете. Senhor Comissário, queria fazer благодаря. Искам да ви направя едно предложение, което е от практически характер. програмата за ядрени действия, която бе публикувана през 2016 година, заявява, че има 88 централи, които са блокирани в Европа, имам предвид ядрени централи, но които не са напълно дезактивирани. Има ядрени електрически централи, които продължават да работят отвъд своят естествен срок на действие. И това има своите последствия, например, за нас. Има една централа, която е близо до Таго в Португалия, но тази централа е испанска. Така че искаме да разберем как може да бъде спрямо действието на тази централа. Трябва да се организира а, една спешна програма за такива ядрени яец, които са в края на живота си или вече са затворени. Какво мислите по въпроса? И накрая госпожа, господин Капуто. E Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря господин комисаря за това, че е тук, както винаги, да отваря наши въпроси. Аз няма да повтарям всички въпроси, които вече бяха зададени от моите колеги, като този за Кадмия и Симона говори отлично за кръговата економика въпрос, който интересува. Искам да засегна един въпрос, който вие споменахте, но съвсем накратко, и това е замърсяването на атмосферата. Може от външни източници и от вътрешни източници. Това е най-големия е, риск за граждането на хората. Извинете, за здравето на хората. Световната здравна организация казва, че това води до смъртта на 6 милиона души и най-вече деца, много често пък води също така до създаване на пречки в когнитивното развитие на децата. Не може ли добре да се погледне европейските политики в тази, сфера, в тази сфера, както и европейското законодателство? Исках да ви попитам дали Европейската комисия е взела предвид този доклад на СЗО и дали на базата на този доклад са преразгледани прогнозите, имайки предвид случващото се, и дали се смята че трябва да се преразгледа този нормативен документ. Извинявам се, че не ви дадах думата. Давам ви я сега. Да, да, я ще бъда съвсем, съвсем кратка. Въпрос и коментар. Всъщност два въпроса. Върху коментара, който ще направя. Планът за действие, който обявихте за директивата за местообитанията и птиците. Нужно е наистина по-добро прилагане и изпълнение, обаче говорите за план, за програма, а, който би трябвало да бъде изпълнен и смятам, този, че този план за действие ще ни помогне по-добре да изпълним директивата. Тя не трябва да се превръща в бюрократична пречка и не може стандартите да бъдат занижени. Имам предвид стандартите на директивата. Какво исках да кажа всъщност? Планът за действие трябва да помогне за изпълнението на директивата, а не трябва да се превръща в пречка за изпълнението на директивата. Още нещо. Попитахте дали парламента иска да излезе с резолюция по въпроса. Всъщност не знам дали е нужно а, да се излиза с а, такова, такъв сигнал тъй като ние ви подкрепяме. за резолюция. След това имам въпрос за водата. Председателят е, Юнкер е, заяви, че трябва да правим економии при законодателството един вид. Но това е една необходима инициатива, така че економисвайки законодателните актове, трябва да помислим какво економисвам. Работите ли по такива неща, но на практика нещо конкретно? За какво мислите? Тъй като е задължително да се действа в тази сфера, сферата на водите. Благодаря, благодаря колеги. Е, много интерес, господин комисар, много въпроси към вас, което е отлично. Едва ли ще може да отговорите на всички въпроси, но може би ще намерите начин да ни изпратите общ отговор. Кажете няколко думи накрая, съвсем накратко. Ще се опитам да направя всичко възможно, за да отговоря на всички въпроси. Ако не успея, можем и писмен вид да ви отговорим. на въпросите, на които не съм отговорил. Започвам с въпросите на Бонафе. Да, трябва да погледнем връзката между промишлеността и, и екологията. Решаваме и економически, и екологични въпроси по този начин. Що се отнася до околната среда и економиката, имаме достатъчно доказателства, че зеленият сектор е много добре справящ се. Дори по време на кризата, така нареченият зелен сектор на економиката бе най-устойчив сред другите сектори. Имаше все повече работни места, приходи, дори когато другите бяха в спад. We're looking forward, obviously, to next week's plenary. Идната седмица ще има пленарно заседание. Аз ще присъствам в Страсбург. Стратегията за пластмасата. Много сериозно гледаме на това. Не само на европейско ниво, но и на международно ниво. Аз лично посетих едно заседание на Г7 за околната среда и настоях това да бъде включено в дневния ред. Обсъждат се нещата, свързан и във връзка с пластмасата и замърсяването на моретата. Говорим и за химикали, колко се ползва, какви химикали се ползват и така нататък. Споменахте Plastic Europe. Смятам, че те продължават да подкрепят и нас, и всички останали. Що се отнася до повторното използване на водите, това е много важно за нас, защото говорим за кръгова економика, но това означава по-ефикасно използване на ресурсите водите са едни от най-важните ресурси за планетата и за економиката. Така че това ще бъде една от конкретните ни инициативи. Симона говори за част от инициативите. Мисля, че мога да спомена, че в работната програма на комисията за 2017 година има поне 5 добри инициативи, а, включени. Стратегията за пластмасите е една от тях. Е, става дума за рециклиране и повторно използотворяване. Изтичането на пластмасата в моретата и така нататък. И пълната зависимост на пластмасите от първични суровини. Тоест от суровини. След това продукти, химикали и отпадъци, връзката между тях. Субстанции, които ни притесняват, рециклиране, рециклирани, токсини, цикли. Имаме рамка за мониторинг, за отбелязване на напредъка на кръговата економика. Искаме законодателно предложение за минималните стандарти за повторното използване на водите и ревизираме директивата за свързващите води. Това ще е части от другите въпроси, които най-вероятно ви интересуват. Пита и... Симона попита и за инвестициите. Трябва да отбележа с задоволство, че голяма част от фондовете EFSI отидоха по зелени проекти, и по-специално кръговата економика. В хоризонт 2020 също има 650 милиона евро заделени за това, за кръговата економика. Работим също така по една зелена платформа с инвестиционната банка, както и с други банки Така ще насърчим зелените инвестиции в кръговата економика. Сега, що се отнася до Харватия? Имаме различни проблеми. Не знам човекът дали е тук, който зададе този въпрос. Трансгранични проблеми има, да. Част от тях са между две или три държави членки. Част от тях са между държави членки и не държави членки, а наши съседи, които не са членки. Така че, когато е между две държави членки или пък между държава членка и съседка, със страна съседка, трябва да се опитаме да разрешим проблемите с дискусии. И това се и случва повечето случаи. Един от колегите ми се занимава с тази тематика. Гезине говори за бъдещето развитие на Генерална дирекция Риболов и Генерална дирекция Морета. Това и правим. Когато поех втората дирекция, тя 80% се занимаваше с риболов и 20% с морски въпроси. И аз казах, че нещата трябва да се преобърнат. 80% трябва да бъдат въпроси свързани с моретата, 20% с риболова. А не 20%. Не, нямам, нямам предвид да се намали вниманието а, към риболова, имам предвид да се увеличи вниманието към други морета, е, морски и океански проблеми. що се отнася до работната група в комисията, океаните засягат всички останали комисари. Климатични изменения. Трябва да се разбере, че океаните са основните регулатори на климата, са част от плана ни за климатичните изменения, биомногообразието, храна, продоволствие. Не става дума само за земеделие, не само то ни изхранва, моретата също. Работим съвместно и по океаните, и по арктическата политика с Федерика Могерини имайки предвид, че океаните и Арктика имат огромни въздействия. Що се отнася до микропластмасата? Много е важно това. Част от държавите членки вече са предприели едностранни действия по този въпрос. Внимателно следим процеса. Имаме проучвания, които ще ни дадат допълнителни познания за това каква да е позицията ни. Това може да се окаже и част от стратегията за пластмасата, с която ще излезем по-нататък. Например, когато говорим за тази тема, например, мога да ви дам един пример. Например, прахта, която остава от гумите на автомобилите по пътищата, когато те се движат. Това е много по-рисковано, например. След това за китовете и многообразието. Напълно съм съгласен с вас. Казах, не познаваме достатъчно добре океаните. Какво имам предвид? имаме малко познания за биомногообразието в океаните. Определени неща, които се случват на сушата, са ни по-лесни за обяснение, а това, което се случва в океаните, а, не ни е ясно. Това е ви един пример. Този пример ми бе даден и на мен. Например, когато един самолет се загуби с GPS, ако се е загубил над суша, веднага го намираме. Когато един самолет а, престане да дава сигнал над океана, месеци ни отнема да го намерим. И дори не го намираме често. Това се случва и все повече китове биват изхвърлени на сушата заради замърсяване, може да се случи и заради шумовото замърсяване, което пречи на сонарите им, но трябва да продължим да инвестираме, за да опознаем океаните. Що се отнася до ловенето на китове в Япония, винаги, винаги, дори когато бях в Япония, винаги съм казвал каква е нашата позиция и то съвсем ясно. Сега, що се отнася до горите в Польша, да, прав сте. Това, което не обясних, е, че дори изпратихме делегация от една от дирекциите ни е, в Польша, за да се направи инспекция в тази гора. Да, ЮНЕСКО също изпрати делегация и ние и ЮНЕСКО излязохме с едни и същи констатации за пластмасовите турби. Мисля, че обяснихте, че вече има директива. Работихме по този въпрос, забравих името на човека, който дойде при мен, но с този човек решихме, че трябва да работим по тази тема. Това беше една директива, която бе приета през 2015 година защото част от държавите членки вече прилагат тази директива, но ще продължим да работим в тази посока. Фария говори за трансграничните конфликти, дори по въпроса Алмарас, председателят Юнкер се опитал да стигне до споразумение, имаше събиране на португалци, испанци, за да се разберат по въпроса. Надявам се, ще се намери решение, но аз съм напълно съгласен, че всеки трябва да спазва конвенциите. Що се отнася до ядрените въпроси, Европейската комисия стриктно прилага правилата на Евротом и екологичните правила, комисар Каниете работим заедно. Що се отнася до отпадъците, от хранителните отпадъци, извинете, това ще бъде също част от кръговата економика. Налудно е, че 30% от продоволствието се губи или се пилее. В САЩ още повече, около 40% от храните – това, което не казах, може би бе посочено от задалия въпроса, е, че комисията е инструктирала всички държави членки да излязат с план за това как възнамеряват да се справят с проблема с разхищението на храни. Имаме цел, която е заложена, тя е заложена и от ООН, но отвъд това, че държавите членки трябва да направят план, те трябва да излязат и с редовен доклад за напредъка по същия този план. За пчелите Като част от планът за действие, след директивата за местообитанията и птиците, се занимаваме с полинаторите. И това не са само пчелите, това могат да бъдат пеперуди и така нататък които опрашват или полинират. Така че ще се занимаем с тази тематика и се надявам да направим и проучвания и да се излезе с конкретен план за действия по тези насекоми, които опрашват растенията. Палмовото масло, обезлесяването, деградирането, ерозията, това ще продължа да бъдат наши приоритети в Европейската комисия. Това не е проблем само за Съюза. По този въпрос трябва да работим и с страните производителки. Аз водих дискусии с Виетнам, с Индонезия, с Малайзия и другите. Имаме отличен опит. Например, имаме план за действие Имаме регламент за дървесината а, и други проекти и програми. Европейският съюз всъщност настоя горите да се смятат за част от а, целите за устойчиво развитие. Обезлесяването и деградацията се причиняват от различни фактори – с различна динамика в различни държави, така че няма едно решение на всички тези отделни фактори. Но това изисква съвместни действия на международно, национално и местно ниво, както и участие за интересованите страни. През 2016 година Европейската комисия поръча едно разследване, за, извинете, проучване за по-голяма или по-засилена борба с обезлесяването и деградацията. То ще бъде готово тази година и то ще ни даде идеи за това дали имаме нужда от отделен план за действие. Памовото масло в този смисъл е проблем, защото е продукт, който произвежда с висока производителност на хектар. Така че страните са много заинтересовани. Подобно на земеделието има и добри практики, има и лоши практики. Не може да се обобщава и да се каже всички продукти, свързани с палмото масло, са нискокачествено. Не, има такова, което е устойчиво, такова, което не е. Неустойчивото производство трябва да бъде прекратено. Добре, аз мисля, че за качеството говорих. Да, да, добре. А, добре. Благодаря ви много. Ако има въпроси, които не получиха отговор, може би можем пряко да говорим помежду си. Благодаря ви, господин комисар, за това, че бяхте при нас, че отговорихте на толкова много въпроси. Ще получим отговор в писмен вид от комисията. Благодаря ви, колеги. Следващото ни заседание е на 13 март. Благодаря на тези, които останаха.